Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Дами и господа, с удоволствие откривам заседанието. Вече с 5-6 минути закъсняваме. Добре дошли на днешното заседание. Никола Озунова, председателката, е, не отсъства, така че аз ще я замествам. И ако не възразявате, ще вода на немски заседанието. Откривам е, го, както казах. Първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред без никакви бележки. Е, приема се, значи, разбира се, ако нямате възражения. Не виждам такива. И така, какъв е режима на превод на всички езици ще има превод, с изключение на малтийски. Трета точка. Приемане на протоколите от заседанията. И те смятам, че могат да бъдат е, прияти, ако няма възражения. И така стигаме до четвърта точка. Приветствам с добре дошли до мен кандидатите за експерти Хайнц Бекер на английски неговите Заглавието на неговата, неговите титли са Управителен съвет на Европейския център за развитие на професионалното образование. Така накратко CDFOP. CDFOP. Значи, привет съм госпожа а, а, Лопес, а, която е представител на кандидат за Юрофанд. Двамата кандидати, е, мисля, че... Да, извинете, мен. тук са вече. От е, дясно е господин Микич от е, ЕУ е ОША и е, господин Ян Кремерс от е, ЕЛА, ЕОТ, е Европейска организация на труда. Добре дошли сте всички тук. Бих предложила Ако не възразявате, кандидатите да направят по една кратка презентация, след което ще имат въпроси и отговори. Знаете каква е процедурата. В първия тур координаторите ще задават въпроси за, в рамките на две минути. След това е, четиримата е, докладчика и това е в първия рунд – в втория вече ще имат право да задават въпроси депутати, които имат интереси и биха искали да зададат въпрос. Точка, след това, е, след е точка 5 от дневния ред към 17 часа, което е гласуването. Но преди това да започна с презентациите и ще дам първо думата на господин Бекер. Заповядайте, господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Ще направя презентацията си на немски. Искам за, вре, за малко да се отърва от австрийския си акцент. За мен е голяма чест да се говоря пред вас, да се представя пред членове на Европейския парламент като кандидат за експерт в Европейската агенция ЦДФОП, за която съм номиниран. Благодаря за номинацията. Мнозина от вас знаят, че като някогашен депутат на Европейския парламент до юли тази година е, работих най-активно като такъв и от 11-та година бях, работих е, е, работех в Комисията по социални въпроси и бях заместник координатор. През това време, като докладчик, съм бил отговорен за няколко досиета, както и за, като докладчик в Сянка, които имат е, е, връзка с е, темата, която ни е събрала днес. Това е доклада за ОИРЕС, която инициатива беше на Комисията по социални въпроси и е, по мрежата е, на европейските агенции също, досието за мрежата на европейски агенции също е, отговарях. От е, 2005 година аз съм представител на, съм в на съвет, бях в на съвет на е, Сдружението на е, социалните застрахователи, осигурители в Австрия. Това е, за да ви дам така бегла представа за това какви е, са моите квалификации като е, и какво е дало основание да бъде номиниран като експерт в това отношение. Много, много години е, се занимавам с борбата срещу, е, с, заето, е, с безработицата и по-специално младежката безработица като е, в фокуса беше младежката инициатива, винаги е, квалификацията, професионалната квалификация и образование е била е, съпътстваща тема. Владежката гаранция е, последва е, и след решение на Европейския съюз, към, което, което смятам за особено важно, макар че не бе взето с лекота, това е Европейския стълб за социални права е, мисля, че това е така постижение на столетието и е, трябва съответно да му се обърне достатъчно внимание, защото и днес е, все още не, го, не я прилагат. Мнозина са свършили доста, мнозина държави членки, но все още много работа предстои по този стълб. Аз е, гледам на себе си като представител на интереси на Европейския парламент в това отношение, по-конкретно на тази комисия. При, е, мой опит е, ме доведе до убеждението, че Европейския парламент и конкретно тази комисия много високо ценят ролята на европейските агенции. Това е нещо, което винаги ме е мотивирало в моята работа и специално в изпълнението на тези е, задачи, за които е, говорих. Макар, че е, работата на експерта, за работата на експерта няма много точно е, описание на длъжността, длъжностна характеристика, аз се чувствам наистина мотивиран и трябва да кажа, че би трябвало да работя с тясно взаимодействие. Е, едно нещо се разбира от само себе си, че трябва да работим в тясно взаимодействие с съответните агенции, в моя случай с СДФОП. Но това като най-важна функция, която виждам за себе си, това е да се оказва натиск върху държавите членки е, от името на, на, на е, агенцията съответната, защото има страшно много пропуски е, в много отношения, има забавене на, е, при транспонирането и изпълнението на много европейски е, директиви и регламенти, така че аз виждам себе си като един така, източник на натиск върху тях. На последното заседание на изпълнителните директори на нашите е, е, агенции стана дума за е, синхронизиране на отделните култури. И е, така, по този начин да се гарантира едно хармонично е, образование. Разбира се, е, за да се постигне това, трябва да има по- е, е, добра комуникация между отделните държави членки, но това не означава автоматично е, преписване или е, копиране на модели, да кажем германски или австрийски, някъде другаде, а просто да използваме понятието bench learning, т.е. да се създава връзка между показателите и взаимното и обмената на опит в обучението е, мисля, че е, присъствието и е, ще работя за по, така, е, повишаване авторитета и присъствието и признанието е, на работата на е, агенциите и в случая на СДФОП. И трите и четирите агенции всъщност е, са е, много е, полезни важно е да съществува това, което на английски се нарича оперативна съвместимост. Целта крайната е да се а, ангажират млади хора, разбира се и след това и по-възрастни, които да бъдат а, а, образовани, обучени по начин, по който да бъдат а, а, конвертируеми на пазара на труда, да бъдат подходящи за пазара на труда и това е, е ключовата дума за нас, именно да бъдат търсени, техните умения да бъдат търсени на пазар на труда. Разбира се, тук един допълнителен аспект е все по-голямата мобилност, но мисля, че оптимизацията на обучението от на обучението на преподаватели на, и обучители, обучението на обучители също а, и, а, е една цел, която трябва да си поставим, защото там има какво да се прави. А, сега целите на поколението всеки е, разбира, е наясно какво трябва да се прави за младите, е, практики, е, стажове е, в предприятия, но и при по-възрастните работници е, е, трябва да се прилага на практика е, това общо признато понятие е, обучение, образоване през целия живот, защото е, това е трябва да бъде нашия подход. Във всички случаи аз тук ще се постарая да се вслушам в това, което имате да ми кажете, и, за да мога да бъда полезен. Разбира се, друга много важна тема е равнопоставеността между половете, мъже и жени, равно, е, равно е, справедливо е, и равнопоставеност при заплащането им, прозрачност при заплащането. Това също и в парламента е важна тема. Имаше доклад по тази тема. Имиграция, права на, на търсещите убежище. Това са въпроси, които все още далеч не са решени в Европа. По тези въпроси има, предстои много работа. По тези проблеми предстои много работа. И ако искаме да имаме европейска социална економика, всъщност тази економика трябва да бъде генератор на работни места. И в това отношение може много да постигнем. Ще заключа с една забележка, която изпълнителният директор на ЦДФОП е, е използва тук в заглавието на своята презентация на една от е, е, и проектира на един диапозитив преди време а, а именно неговия лозунг беше да превърнем професионалното обучение и образование годно, да го направим годно за бъдещето. Аз ще, бъде, ще се водя от този принцип. Също благодаря ви много. Благодаря, господин Бекер. Сега продължаваме с кожа Вероника Фонтание. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на испански. и Искам да призная, че малко странно за мен, тъй като до сега съм работила като депутат в Европейския парламент, именно в тази комисия по заето с социални въпроси. И сега тук се изправям пред вас като кандидат за изпълнителни, изпълнителен директор на Eurofound Действително, винаги се е работило доста сериозно в нашата комисия. Моите спомени са много приятни от тази епоха. И каква ще бъде ролята на експерта в Еврофонд? Ще ви изложа моята визия. Европа трябва да работи повече за своите граждани. Трябва да имаме по персонализиран подход, за да можем да помогнем на всички граждани и Eurofound от 2005 година Европейската а, фундация за подобряване на условията на живота и на труда е допринесла значително в целия Европейския съюз чрез а, познания, които са събрани по емпиричен път и позволява а, политиките в областта на заетостта да се анализират обективно. По този начин всички а, институции а, и а, служители а, имат реална представа за възможните проблеми и а, от, могат да намерят устойчиви решения на проблемите трябва да призная, че работата, която е свършена е изключително на високо ниво и тези данни допринасят много към работата на е, европейските законодатели. Аз самата многократно съм използвала данните в тези години е, и за това ви препоръчвам да използвате събраните бази данни в, е, в фундацията наясно съм с работата, която се върши в тази агенция и за това ви приветствам да подкрепите работата и, и в Eurofound трябва да се работи сериозно по отношение на сътрудничеството с другите институции и агенции, по отношение на постигнатия напредък действително се консолидира в последните 10 години базата данни. След това финансовата и економическата криза доведе до една стагнация и различия в държавите членки. Именно тези различия, които все още съществуват в държавите членки и вътре в самите държави членки, са пречка пред интеграцията на Европа, която именно цели заетост за гражданите и по-добри условия на живот. Ето защо трябва да работим на европейско ниво, за да постигнем повишаване на производителността и на конкурентоспособността, като същевременно се постига устойчиво, устойчива заетост увеличаване на устойчивата заетост, която да не е концентрирана а, само върху цифрите, а по-скоро върху качеството на заетостта. Тъй като бъдещия европейския модел не може да се базира на м, а, ниските заплати. А, в дългосрочен е, и краткосрочен план прогнозите не са много положителни. В Штатите и в Китай се наблюдава също економически промени и а, спад, например, в Германия на а, сектора, който е свързан с ръчния труд. А, освен това, Брексит ще повлияе на ситуацията на труда и на цялостния, цялостния пазар на труда. Затова трябва да бъдем подготвени, ако се изправим пред нова криза, която ще засегне и социалния сектор. В този смисъл, ние мисля, че доста сме работили по този въпрос по време на предния мандат в предприятията трябва да се работи по социалната економика и освен включването на най- най-уязвимите групи, те не само не загубиха своята работа, но също постигнаха да се създадат възможности за тях това означава социална економика. Също така трябва да вземем предвид, че се появяват нови предизвикателства, които са свързани с околната среда, демографските промени, застаряването на населението и цифровизацията и технологичната революция, както и отражението върху условията на труд, а, такива, каквито ги познавахме до сега. За да преодолеем успешно тези предизвикателства, важно е а, законодателите да разполагат с адекватни данни, на които може да се разчита и а, да отговорим на изискванията на обществото, предприятията и на гражданите, за да може целият Европейския съюз да се възползва от предимствата на цифровизацията и се намалят рисковете от самата цифровизация. Трябва да не, нека не забравяме, че нашите граждани са най големи актив на Европейския съюз и за това те трябва да бъдат в центъра на нашите политики, защото само по този път ще постигнем а, по-включващо общество. Новите форми на заетост, които се създават, в резултат на технологичната революция изискват трудови рамки, които да са по-гъвкави, които да се адаптират към новите условия на труд. Ето защо не трябва да се примахват права от работниците – те трябва да разполагат с една адекватна социална рамка, да се гарантират а, интересите на всички и съответно а, технологичната революция е свързана с а, социалната закрила. Друг важен въпрос е въпроса за равенството между половете. Трябва да гарантираме равенството между половете. Не може да позволим, когато една жена работи, тя да получава по-малко пари от мъж, който работи същото нещо някои мерки, които са свързани с е, прозрачността на възнаграждението са важни тук. Освен това, различни инициативи, които са свързани с е, е, равновесие между личния и професионалния живот. Младежите са бъдещето на Европа и не можем да позволим нивата на безработица, които са в някои държави членки стигат до 50%, за съжаление и в моята държава членка също, да бъдат част от нашата реалност. Европейската гаранция която вече съществува и други подобни инициативи трябва да се използват максимално, за да не се случва отново подобно нещо в предния мандат в няколко доклада беше включен въпроса за демографската промяна. Тук не става въпрос само за застаряването на населението, а за процеса на управление на ресурсите и на, в някои по-изостанали региони на Европейския съюз, където липсва условия за здравеопазване, липсва, например, инфраструктура, липсва достъп до новите технологии. Това са само част от примерите. В Испания, например, има много такива примери. Ако не реагираме на време, това означава, че тези региони ще изчезнат. Ето защо а, в заключение трябва да кажа, че ако Европа иска да бъде конкурентно способна, тя трябва да поддържа високи ниво на заетост, добро ниво на здравеопазване и образование. И за да постигнем това е необходимо да проведем активна и ефективна политика, която да гарантира равенство на възможностите, също политика, която се базира на недискриминация по възрастов или полов признак. Е, ето защо е, ключово е да подобрим условията за всички европейски граждани и се предлага пътна карта, която е изключително важна от Eurofound. По този начин ще се е, гарантират европейските политики в тази област. Бъдещия фонд плюс ще гарантира също така тези основни 20 принципа, които са фиксирани в социалния стълб. Трябва да продължим да работим, за да се справяме с предизвикателствата, които се, с които се срещаме, и тук ще цитирам госпожа Фондер Лайн, председател на Европейската комисия. Европейския съюз трябва да е полезен за гражданите и заетостта, която се създава, трябва да е, е, гарантира е, качествени работни места, а не да е фокусирана само върху количеството трябва да гарантира на гражданите достоен живот, като се спазват основните принципи на Европейския съюз навсякъде. Мисля, че в този дух Еврофаунд може да помогне много в законодателната дейност на Европейския съюз. Много ви благодаря, дами и господа. Благодаря ви, госпожо Фонтанье, за представенето. Сега да минем без бавене на, към господин Влад Микич. имате думата. Правилно ли произнесах името ви? Ми... Имате думата. Румънските имена обикновено не са толкова сложни. Бих желал да ви благодаря за възможността да бъда тук и за това, че имате предвид моята кандидатура за ролята на независим експерт към Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд. И сега ми позволете да се изкажа на румънски. Mulți dintre cei aflați aici, inclusiv много от хората тук в тази зала, включително и аз самият, прекарват повече време на работа, отколкото вкъщи с семействата си. За съжаление, аз съм добър пример за това правило. Въпреки, че много ме умоляват да не поддържам такова съотношение. Жена ми още не може да свикне. Аз съм завършил медицина в един много голям университетски център в запада на Румъния. И преди 20 години, преди повече от 20 години, започнах да работя в голяма болница, където имаше страшно много пациенти и то много бедни. Там работата имаше много трудности, както за пациентите, така и за лекарите. Имаше много стрес за медицинския персонал. И след няколко години разбрах, че всъщност не пациентите ми се нуждаят от лечение, а системата. И така започнах да уча отново, като напуснах медицината. отидох в, в Лондонското училище по економика. London School of Economics. Там учих социална политика и в тази област съм работила от тогава на седне. Живял съм в повече от 7 страни, работил съм в различни министерства, като съветник като консултант. Консултирал съм Световната банка, центровете за превенция на заболявания и контрол на заболяванията. Често съм играл ролята на посредник между различни агенции и организации по много важни въпроси. В немалко случаи съм успял в задачата си. Успял съм да допринеса за изграждането на механизми, които още съществуват и функционират. Но трябва да подчертая, че винаги, когато съм имал успехи, съм ги постигал с екипи, с които сме работили заедно. В социалната и в здравната политика днес е невъзможно да постигнеш успех сам. В известен смисъл това е и философията на Агенцията за безопасни и здравословни условия на труд. ИО ОША. Това е нейно предимство, но разбира се и може да се окаже нейна слабост. Гледайки функционирането на агенцията днес, може да се каже, че тя няма пряк контакт е, с своите собствени служители, с заинтересованите от нейната дейност. А тя трябва да работи чрез посредници – чрез посреднически мрежи, за да разпространява информацията, която създава, която генерира. В известен смисъл този начин на работа е обясним, тъй като става дума за малка агенция, чието служители са само 27, а бюджетът ти е само 10 милиона евро. Та, за да постигне успех, тя се нуждае от мрежи, чрез които да разпространява резултатите от дейността си но същевременно нейният ограничен капацитет може да се окаже слабост. Един инструмент може да окаже реално въздействие на европейско ниво, само ако мрежите, с които си служи в такава хипотеза, са достатъчно активни. И това бе подчертано и в последната оценка на агенцията ОША, в която се подчертава че в някои държави членки тази агенция е въобще непозната. Т.е. тя няма никаква видимост и някои от националните лица за контакт не проявяват активност в разпространението на информация. Необходимо е да се подобри сътрудничеството между националните лица за контакт и управителния съвет на агенцията. Това би допринесло за преодоляване на недостатъците. И така и превенцията и утвърждаването на здравословните условия на труд ще се превърнат в послание, което да излезе извън тесния кръг на пряко запознатите с работата на агенцията. Сега в момента контекстът, в който работи агенцията, не е особено обещаващ тъй като економическата рецесия накара всички държави членки да ограничат средствата за безопасни и здравословни условия на труд. Не е ясно кога за тази област ще започнат да се отделят толкова средства, колкото се отделяха преди кризата. Това се отрази и на самата агенция. За четири поредни години бюджетът и бе замразен и тя не можеше да постигне максимално добре задачите си. Нека ви кажа някои цифри. 3,5 милиона живото години се губят в Европейския съюз поради професионално заболяване или злополуки. 3,7 милиона души живеят с увреждания, пак поради професионални заболявания и увреждания. Ракът, заболяванията на опорно-двигателния апарат, на сърдечно-съдовата система са сред водещите причини за инвалидизиране на хората – Броят на злополуките на работното място е намалял, но въпреки всичко смъртността расте. 52% от смъртните случаи в Европейския съюз се причиняват от онкологични заболявания. И тук Европейският съюз е много специфичен случай в света. В Европа броят на хората, умиращи от рак, вследствие на работата си е 80 000 годишно. Всеки от тези смъртни случаи може да бъде предотвратен. Абсолютно всеки. Разходите и цената, която плащаме, са големи. Загубата на производителност и разходите в здравната система са над 4 милиарда евро годишно и то по консервативни оценки. Това е обстановката, в която се разполага дейността на агенцията ОША. Тъй като ресурсите на агенцията са ограничени, много трудно е да бъдат зададени цели за нейната дейност, още повече цифровизирани е, цели устойностени цели. Вярно е, че такива цели са зададени до някъде в програмните документи на агенцията. До началото на тази година преди новия регламент, Европейският парламент нямаше свой представител в управителния съвет на агенцията и не можеше да допринесе по никакъв начин за определенето на целите й. Но от сега нататък нещата ще изглеждат другояче. Вашата комисия ще избере експерт, който да участва в заседанията на управителния съвет без право на глас, но в качеството си на връзка между управителните органи на агенцията и Европейския парламент. Това, че ще има представител в заседанията на съвета от страна на Европейския парламент, е, има и по-практически измерения. На прага сме на четвърта промишлена революция и здравословните и безопасни условия на труд са свързани при тези обстоятелства с много предизвикателства, начина по който работим, начина по който взаимодействат работниците, пенсионната възраст непрекъснато се променят. И така се създават големи групи от граждани, които нямат никакво представителство, профсъюзно или друго. До сега техният глас е оставал нечут на заседанията на управителния съвет на ОША, но надявам се, че от тази година това вече няма да е така. Вие сте хората, които имат най-пряка връзка с европейските граждани и мисля, че това е чудесна възможност да бъде хвърлена известна светлина върху тези категории работници и техните здравни проблеми и потребности. Искам също да се спра на някои функционални предизвикателства, които ще имат значение в краткосрочен план. Това е un subiect important pe agenda. În plus, EU a publicat recent planul Европейският съюз не е определил своите приоритети за сферата здравословни и безопасни условия на труд за периода след 2020 година. Все още няма многогодишна финансова рамка за периода след 2020 година и може би ще трябва някои от стратегическите цели на агенцията с оглед на една нова рамка да бъдат преформулирани. Иска ми се да изхождам от положителните страни и слабостите на агенцията, когато служа като връзка между парламента и агенцията. Обменът на информация – между вашата комисия и агенцията ОША ще се разшири. И аз намирам, че това е съществена част от задачите на един независим експерт в съвета. Също така задача пред нас ще бъде да подобрим видимостта на мрежата, чрез която функционира Агенцията за здравословни и безопасни условия на труд. Това не е формално изискване – Опитът ми от последните 15 години е показал, че нито една друга сфера на обществената дейност не е по-важна от тази. Здравето е богатство. Е, Благодаря най-сърдечно за вашето представене. Продължаваме с е, следващия ни кандидат. Заповядайте. Благодаря, скъпи колеги скъпи депутати, с голямо удоволствие приех номинацията ми, по която ще гласувате по-късно днес. Бих, ще, ще се представя съвсем накратко и ще представя предизвикателствата, пред които сме изправени сега с създаването на Европейския орган за труда. В, е, неколкократно през последната година съм бил тук е, и съм обсъждал с вас е, актуални наболели въпроси, пък и съм давал становището си по 10-те проекта за регламент по тази тема. Да се представя накратко. Започнах да работя в, в областта на трудовата мобилност в Европа преди 30 години. Аз съм социолог в областта на трудовото законодателство, труд, въпроси свързани с труда и социалната политика. Преди 30 години защо се връщам толкова назад. Тогава обсъждахме план за де... плана за действие на Жак Делор, свързан с Бялата книга, което беше опит да се представи, да се изработи архитектурата на Европейския паричен съюз, но, но и на Европейския единен пазар. Свободното движение и мобилността на хора, на гражданите, което е залегнало още в е, е, римските договори от 57 беше една от основните економически свободи в нашия проект, в този проект. Но и в плана за действие, в плана Делор – а това се обсъждаше е, тогава е, с 12 държави членки, нали, да не забравяме, че Берлинската стена си беше още на мястото. Та, движението на граждани беше е, и тогава много важен въпрос. През годините съм работил в тази област и като депутат, европейски депутат, един от докладчиците, координатори по социална сигурност бях 2004 от 2009 бях и от тогава е, работя с е, Амстердамския университет за, е, за е, научни изследвания в областта на е, труда и с е, два университета в Амстердам всъщност работя, които са тясно свързани с европейската социална политика. Работих за е, админ, админ, админ експертите в Брюксел по координиране на социалната сигурност и прилагане на принципите на координация. Работил съм много по командироване на работници, оценка на засиления контрол, правоприлагане и така нататък. Участвал съм и като външен е, експерт в така наречения проект за е, командироване е, Юродеташмо. Е, и е, съм сътрудничал на доброволни начала в научни изследвания по тази е, тема, като съм мислял как е възможно да се сътрудничим транснационален план в това отношение при разнобоя в различните трудови е, институции е, в националните държави, които се занимават с е, трудово законодателство и въпроси, свързани с труда и заедостта. Други държави членки участваха също и мисля, че опитът, който придобихме от този проект, беше особено важен – за работата на докладчиците напоследък, е, които работят по, е, с Европейския орган на труда. Съвсем конкретно съм свързан с е, ЕОТ е, и вашата комисия ме беше помолила да, да предоставя един доклад за становище като външен експерт за консултантската, от консултант, името на консултантската група, която работи от миналата зима. Работата, свършена там, е важна, защото тя е един е, етап, един трамплин към работата по-нататък е, на този е, Европейската организация по труда. Сега, трудовото законодателство е едно нещо, неговото прилагане е нещо съвсем различно и тук е важната задача на Европейския парламент и е връзката и с управителен свет на ЕОТ. Защото в този парламент вие често обсъждате духа на даден закон, но дали той е, е дали той е спазен при изпълнението, прилагането на съответните разпоредби, е, вече това остава под въпрос. Работата на ЕОТ е в е, е, ход и в това е изключително важно е да си сътрудничи с националните органи. Тук виждам и ролите на Европейския парламент, не толкова като полицай, така да се каже, но просто да легитимира работата да следи за коопер... кооперирането, но така оперативното взаимодействие между отдалните държави членки. Както ви казах, в е, командироването видяхме интересни връзки е, между френските и португалските трудови инспекции по труда, които можех, е, които е, започнаха много по-добре да си сътрудничат е, в рамките на общи е, прояви и проекти. ударението върху е, изпращаща или получаваща цена също някакси бе изместено, защото е, всяка страна може да се получи в, е, да се превърне в е, приемаща или обратното, така че трябва да разглеждаме е, е, трудовата мобилност със съответното и въздействие върху двете страни. Интересни са изследването на антрополози, които изследваха в Португалия последствията от е, една е, много засилена трудова мобилност в някои селски райони, например. 40% от а, е, мъжкото население там работеше в чужбина. Може да си представите как това се отразява върху а, тези селски общини или общности и колко по-важна става жена, ролята на жените в тези домакинства и общности. Е, госпожо председател, не си отбелязах е, колко, кога започнах и колко време ми остава, но е, във всички случаи това, което, на което много държа, и което за мен е много важно във връзка с Европейския парламент е, че сега имаме възможност да придадем правна стойност на резултатите от съвместните проверки. Това е едно, е, един, винаги е една, един от препени камъните, особено и в областта на е, безопасността на труда и здравословното и безопасни условия на труд е, и трудовите инспекции в това отначало. Та това е сега едно понятие, което е, е включено в регламента. И второто много важно, опитваме се много внимателно да се а, така отдалечим да, така нареченото мислене на парче, защото компетенциите, правомощията са доста разделени но в този случай трябва да гледаме на нещата хоризонтално, да възприемем хоризонталния подход. И тук не става дума само за е, сътрудничество трансгранично, в чисто териториалния смисъл, но и а, трансдисциплинарно, т.е. сътрудничество между отделни а, е, дисциплини. И сега накратко е, Парламента трябва много отблизо да следи е, какво ще се случва в Европейския е, орган по труда. Трябва, една от целите, основите трябва да, да бъде да засилваме е, съответната мобилност на труда, която почива върху една здрава основа. И аз съм готов с радост ще бъда ваш представител е, в е, тази организация, в най-широкия смисъл на думата. Е, председателя, благодаря най-сърдечно. Три представения чухте, много интересни бяха. Сега стигаме до въпросите и, е, както казах е, в самото начало, е, пристъпваме към първия рунд. Започваме с въпроси от координаторите. Най-голямата група НЕП има думата. Дали вярно произнасям името ви на координатора? Заповядайте. Ще говоря на шведски. arbeta ihop. Eh, men jag har hört mycket gott om ditt arbete och jag kan därför för både min egen och från EPPs räkning glädja oss eh, åt din... Така, от името на НП е, трябва да кажа, че ние много се радваме за вашата номинация е, и се, така очакваме вие да привнесете вашия опит. Тук е въпросът. Посещавала съм различни предприятия, и е ставало дума че много от курсовете, които се предлагат за безработни, не отговарят на нуждите на пазара, е, което налага съответния анализ, е, предварителен анализ, какво се търси на пазара на труда, какво искат работодателите. Така че трябва да се направи една по-добра връзка между търсенето и предлагането на пазара на е, труда. И това е след това въпрос към господин е, Клименс е, по, е, за пазара на труда отново. Е, в е, е, местната е, администрация или е, е, всичко, което се прави национално равнище, е, някакси не отговаря непременно на нуждите на работниците. Напротив, тази тенденция на отдалечаване се засилва как смятате да се, да се засили, да се преодолее този проблем и субсидиаритета, принципа на субсидиаритет да, бъде, да се спазва? Заповядайте. Продължаваме с социалисти и демократи. Има ли въпрос от социалисти? гостите. Thank you for being here. Uh... Благодаря, че се представихте пред нас. Е, някои от вас са нови лица, други не толкова. Всички обаче заедно работим за това Европа да стане по-добро място и по-социално. Днес е Международния ден на достойното, е, е, достойните работни места. Затова исках да видя как вие можете да пренесете към това. В момента провеждаме изслушване на различните комисари и и а, а, ясно е, а, че а, комисарият, който беше избран, а, също подчерта а, Председателя на Европейската комисия също подчерта социалния аспект. И тук едно от посланията на госпожа фон дер Лайнт беше за работните места да се работи по план за действие относно социалния стълб – това е един от, една от основните задачи за Николас Смит и всички вие във вашите, чрез вашите агенции можете да допринесете към този план за действие, например, при изграждането на този план за действие или след това към неговото допълване, защото всичко е свързано с работа по а, а, а, преквалификация или обучение и така нататък. Мисля, че всичко това са елементи от плана за действие. Възможно ли е от страна на нашата комисия да работим съвместно и да следим отблизо как агенциите допринасят за плана за действие към социалния стълб? Това е моят въпрос. И след това не знам дали това е въпрос за срещата на координаторите или за тук, но би било и интересно да чуем дали в бъдеще е, директ, е, изпълнителните директори на тези комисии ще може ли да се представят тук и ще приемат ли нашите покани да участват в изслушванията и да чуем тяхната позиция. Защото а, а, пред, а, предстои доста работа за тези агенции. Ще се учреди и нова агенция, освен това. И, и се надявам да е възможно да се срещнем с вас заедно с изпълнителните директори на агенциите. коя група? Рими, е обнови Европа. Да не го казах. От е, групата Обнови Европа имаме съвсем кратък въпрос е, към всички от представителите. Първо към СЕДЕФОП. Факт е, че днес подчертаваме възможността на професионалното обучение на и двоякото обучение. Въпреки това, все още има стигма а, за това, че а, това е обучение за хора, които не са достатъчно талантливи, за да продължат обучението си. Е, това беше подчертано няколко пъти и а, има нужда теоретичното и практическото обучение да се съчетаят, за да може да сме подготвени за бъдещето. Така че към момента само говорим за професионално обучение. Това е само практичната част. Не се концентрираме върху теоретичната част на обучението. А, и, а това са всъщност умения, които са необходими за пазара на труда. Затова моят въпрос е как, по какъв начин вие виждате или как възнамерявате да се справите с този въпрос. Това е към Седефоп, след това към госпожа Вероника Вега де Фонтан. В европейския семестър се подчертава социалния диалог. Това е един от въпросите, които винаги се подчертава и се засяга – избрания комисар Добровски спомена многократно социалния диалог като един от неговите приоритети. И Ев, Европейския социален фонд е най-добрият изразител на социалния диалог, защото там са засегнати всички страни. Затова искам да чуя как вие виждате този стълб като част от а, вашата, работата на вашата агенция. Господин Клемърс, Европейския орган а, на труда а, вие, радвам се, е нов, е нов орган и се радвам да се срещна с вас на наживо. Как вие виждате ролята на този орган? И накрая последния въпрос а, към господин Мексич. Извинявайте, може ли да приключвате? Казва председателката. Да. Едно единствено нещо, което можете да назовете като, най-важно за вашата агенция. Извинявайте. Извинявайте, но трябва да бъда а, справедлива към всички и затова ви прекъснах. За от Bitte. Кандидатинен ist wie Мой въпрос към всички кандидати е как гледате на връзката, как ще поддържате връзките си с парламента? Ще засилите ли, ще укрепите ли тази връзка, ще доизградите ли? И какво ви прави, каква е вашата специфична квалификация, е, за да бъдете експерт в е, съответната агенция? Има ли е, други изказвания от групата Идентичност и демокрация? Не виждам. Тогава минаваме на екаре и от, от тях няма. Всъщност има. Извинете. Полски. Сиам да свод. Gratuluję wszystkim kandydatom e, nominacji. Powtórzę też pytanie, które padło do wszystkich. E, pozdrawiam ще повторя въпрос, който вече бе поставен тук. Как е, си представяте работата с нашата комисия? колко често, в, е, така, с каква регулярно ще е, общувате с нас и ще обсъждате с вас И към кандидата на Аерофонд какво, какви са предизвикателствата към пазара на труда? те са ясни за всички, за старяващото общество. Какво ще направите за професионалната квалификация на застаряващото рабо, население? И към господин Бекер въпрос. Какъв модел на съвместна работа с работодателите намирате за най- подходящ и какви са целите ви в това отношение? И въпрос, мисля, че е, към кандидата за ЕОШа Миксич. Е, какви са предизвикателствата ви е, в областта на запазването, здравеопазването на хората, които работят, на чиновниците, хората, които работят в администрацията? И И въпрос към ЕОТ. Споменахте, че по време на законодателната е, работа, свързана с е, правомощията на агенцията, е имало е, така спор по отношение на общите проверки. Но действителният проблем се отнася до недостатъчната информация в е, началната фаза, тогава когато е, когато предприемач е, е, законно, съобразно командирова някого и е, работещите или какво става с тези предприятия, които нямат седалище там, където се изпраща, няма представителство там, където се изпраща съответния работник, командирован работник как се осъществяват контактите в този случай. Какво мислите за дълга, задълж... задължението на трудовите инспекторати да препращат информацията по, по линията, по съответните канали? Не смятате ли, не смятате ли, че че е, при, е, затова Ела, е, преди всичко ЕО трябва да получи информацията, преди да я е, разпрати нататък. Благодаря. Продължаваме с е, въпрос от ГОЕ. Няма. И сега да преминем към отговорите на всички кандидати. Всеки от тях ще има по 3 минути за отговори. Ще започнем отново с годин Бекер и ще следваме е, първоначалния ред. Заповядайте, господин Бекер. Благодаря. Ще се опитам да използвам тези три минути. Е, няма и да, да, не, да не е, цитирам, да не излизам с лозунги и декларации, а да отговори на въпросите. Когато го попитахте за курсовете за работници, и дали те, е, и че те се разминават с нуждите на пазара. Е, да, според мен е, това е една от задачите на ЦДФОП. То е разписано именно да, да възлага анализи, да прави всякакви анализи на пазара и нуждите на пазара, потребностите на пазара. Така че е, това е добре формулирано в доклада. Това е от принцип, един от принципите на дейност на тази агенция. Да се фокусира върху ем, е, стиковката между. Ем, образованието и е, нуждите на пазара. Именно пресечната точка е, между е, на, на съответните квалификации и потребностите на пазара. Въпросът от свързан с, с, с задачите на, на тази агенция. Ролята на социални, социалните партньори не може да бъде а, игнорирана. Е, споменахте тук мисията на госпожа фон дер Лайен, това, което тя е говорила за този социален стълб. Аз смятам, че този стълб е, е така постижение на столетието и наистина трябва да, да го изпълним със съдържание, прави сте. Е, Писларо, е, ако не греша името ви. Да, е, прав сте, това е вид стигма, защото чистото професионално образование е не е достатъчно престижно и не е добре заплатено в степента, в която е академичното образование. Тук определено трябва да се работи. В... средното образование и висшето образование наистина трябва да се трансформират да ми се вреде повече тежест, като е, освен всичко трябва и дуалното образование да развиваме. Защото е, търсенето на на неакадемични е, е, места, които изискат не академична квалификация, а професионална, е по-голямо в моята страна, отколкото другото. Когато е, въпросът ви е, когато се кандидатирах за този е, пост, аз получих документ, е, според който е, два, ще, разходите ми за ще ми бъдат връщани разходите за два, две посещения годишно. Но аз с радост бих си плащал и за по-чести посещения и разговори, срещи с вас. Защо съм е, подходящ за този пост? Е, защото е, работи години наред е, в е, съответната комисия, бях докладчик по важни досиета и е, работил съм и в комисията по е, култура, но тя, между прочим, работеше повече по въпроси, свързани с образованието, отколкото културата. Та това е допълнително е, квалификация в моя полза да не говорим за Еразъм плюс, Еразъм, така че всичко това се е, добавя към моите е, компетенции. Е, в отговор на вашия въпрос – Попитахте как ще работя с комисията ви, колко често бих искал да общувам с вас. Е, както казах, по-често отколкото е залегнало в документа, т.е. повече от два пъти годишно, но разбира се, зависи дали секретарията ще ме информира и ще ме кани. Какъв е, модел на работа смятам, че е най-добър? Отговорът ми е ясен. Социалното партньорство – е, е, реглам, регламента на Европейския парламент съвсем ясно е, казва, че социалният елемент е един от, с, един от основните стълбове на работата на парламента и аз се радвам, че ще работя точно по него. Сега госпожа Фонтания, 3 минути. Много благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички а, въпроси бяха доста интересни. Ще се опитам да отговоря а, на всички. А, господин Жонгериос, достойна работа. Действително, в момента много. А, европейци са работещи бедни. Те работят, но не могат да се издържат със своя труд. Затова е важно, когато говорим за качествени работни места, да видим какво могат да направят агенциите и по-конкретно Eurofound. Как можем ние да помогнем на парламента и на другите институции Знам от моя опит в Европейския парламент, че много често ни липсват конкретни примери. Ние можем да ги вземем именно от агенциите, защото агенциите имат пилотни проекти и могат да допринесат много. Освен това, парламентът може да поиска а, начало започване на такива пилотни проекти. След това какви могат да бъдат последствията? Цифровизация – може да се говори за работниците, които са на възраст, които се страхуват от цифровизацията. Промяната за тези работници, въвеждането на работи, мисля, че агенциите тук могат да изиграят важна роля, да помогнат на хората да придобият нови умения, които да бъдат полезни за предприятията в е, Eurofound е, разглеждаме въпроса за минималната работна заплата, ключов въпрос е, за Европейския съюз. Можем да работим и по тази тема. Детската гаранция е друга тема, по която работим от предния мандат. Мисля, че повечето от евродепутатите се съгласиха да се създаде детска гаранция но знае ли се а, на какво ще се основава тази гаранция? Това е много по-сложно и как ще бъде отразена в различните държави членки. Освен това, трябва да дефинираме какво точно разбираме под детска гаранция. Мисля, че тук една агенция като нашата може да помогне значително на институциите на държавите членки по какъв начин може да се подкрепи създаването на детската гаранция и разбира се, тук говорим и за бюджет. Тези проекти се нуждаят от средства и за това са важни всички пилотни проекти. Господин Пистаро, социалния диалог. Мисля, че вече се наблюдава, че в страните, в които най-добре функционира социалния диалог, предприятията и бизнесът са улеснени и успяват да помогнат на своите работници да поддържат достоен, достоен живот. Госпожо председател, по какъв и господин, госпожа Рафаска, каква ще бъде нашата роля – мисля, че вие трябва това да определите. А, ние, а, ако вие разширите нашите правомощия, ние ще се съгласим с това. Като бивш депутат в Европейския парламент, а, аз знам, че тези агенции могат да бъдат много полезни и Проблематиката, с която се занимавате, е важна за всички европейци и Европейския парламент в този дух а, може да ги подкрепи. Ние можем да бъдем а, а, гласа на институциите и също гласа на Европейския парламент и да, ги, да го подкрепим в неговата работа. Благодаря. Сърдечно ви благодаря. Сега ще чуем господин Миксич. Thank you. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Най-напред ще се опитам да отговоря на един въпрос, който явно витае над четири мани. А именно каква ще бъде ролята на тези експерти в управителните съвети на съответните четири агенции. От е, своя минал опит с работа на ниво европейски институции – е много важно, и тук може би ще използвам един не толкова обичаен а, термин, да се знае, че клиентът е този, който определя ролята и заданието. А клиентът сте точно вие, членовете на комисията. Тъй, че говорейки за това колко пъти ще се виждаме, аз лично Не бих проявявал интерес към заемането на тази позиция, ако нямам възможност да общувам с вас максимално често. И за това се надявам, че парламентът ще има възможност да ни привлича към своята работа, възможно най-динамично с искания за информация и за помощ по технически въпроси, по които всеки от нас е съответно компетентен сега. Ще премина към по-конкретния въпрос на госпожа Янкериус. Съществува една международно приета цел, която е в основата и на политика на ниво Европейски съюз. Здраве навсякъде. Това е важно на национално равнище, но и на европейско ниво. здравето на работната сила, здравето на работното място е тема, по която работят различни институции. На национално ниво поне 4 различни министерства и агенции работят по тази тема и техните правомощи и мандати отчасти се препокриват. Затова мисля, че в контекста на Европейския социален стълб ще бъде удачно – да бъдат обхванати всички трудещи се служители или работници, които не винаги са представени, да бъдат обхванати в представителни организации по някакъв начин и да се настоява на тристранната структура на съвета, която да се приспособи към новите тенденции и процеси, които наблюдаваме в Европа. Както казах, е, на прага сме на четвъртата промишлена революция и тя ще бъде предизвикателство за всички ни. Господин Пасларо, бих отговорил съвсем кратко на вашия въпрос. В момента в Европа разстройствата, свързани с депресии и психосоциалните страдания, са на трето място сред причинителите на заболявания. Същевременно 40% от структурите и дружествата не разполагат с никаква информация за това как да извършват оценка на психосоциалните страдания на работното място. Това е жизнено важна тема. ако я погледнем от социална гледна точка, от епидемиологична гледна точка и от медицинска гледна точка – е, тя се нуждае от много повече внимание, отколкото и се отделя сега и мисля, че агенцията ОША е добре поставена да обръща такова внимание. Служителите в офиси. Тази тема много ми допада. И въпреки това, бих искал да бъда лаконичен, защото знае, че вече просрочвам времето си. Искам да ви кажа, Например, че следващата година, през октомври 2020 година, агенцията ОША ще даде начало на следващата си двугодишна кампания, която ще бъде посветена на заболяванията и разстройствата на опорно-двигателния апарат. Знаете, че сред служителите в офисите това са преобладаващи заболявания – в известен смисъл имаме късмет, че агенцията точно следващата година ще започне работа по-задълбочено по тази тема. Но това е щастливо стечение е, и на обстоятелствата, защото темите на е, кампаниите се определят от съветите на агенцията с 3 годишен хоризонт, т.е. 3 години предварително. Аз смятам, че комисията би трябвало да има принос в разискванията в агенцията за това, кои са най-важните теми, които следва да бъдат предмет на нашето внимание и които да бъдат избрани за двугодишните кампании. Защото тези двугодишни кампании са един от най-видимите и успешни продукти, разработени от агенцията ОШ. Благодаря. Und, um, Благодаря и сега господин Кремерс. Имате думата за своите кратки отговори. След това ще преминем към втория рунд на въпроси. Ще се опитам да бъда също лаконичен. Най-напред на първия зададен въпрос е, за потребностите на място и за последиците на това, което ние правим за местното ниво. Бих казал, че по време на разискванията във вашия парламент Съществено място бе отделено на въпроса каква допълнителна полза носи създаването на някаква структура на много централно ниво. Ако погледнете инициативите, които тръгват отдолу нагоре, шведските колеги много работят по такива, очертава се потребността от обмяна на опит за това, например, как да се работи по изкуствените конструкции и структури, които се използват за навлизане на пазара. Значи, ние имаме свобода на труд, свобода на предоставяне на услуги, обаче това предоставяне на услуги и полагане на труд трябва да бъдат коректни от социална гледна точка. А контролът за тази коректност има своите национални ограничения. Е, значи, Министерствата на труда работят е, на територията на своята държава, е, обществено-осигурителните институти, органите по труда, данъчните органи нямат мандат да работят презгранично. И казвайки това, е, очертава се е, все по-широка потребност от координация между това, което правят компетентните органи в различните страни. Мисля, че ЕОТ е много добре поставена агенция да насърчава такова сътрудничество. И след това, с това вече отговарям на следващ въпрос. Аз е, съм много силен привърженик на идеята за съвместни инспекции, но разбира се, тук се намесва и темата за медиацията. В момента мисля за лица за контакт и служители за връзка. Трябва да ви кажа, че тук много има да се върши. Въпреки, че това са едни от най-надежните механизми за предаване, обмен на информация. Мисля, че това са процесите, които ЕОТ следва да наблюдава, по които трябва да дава сигнали. И същевременно, както казах, да се работи е, с инспекциите по труда, е, с инициативите на място, за да бъде повишена мобилността и да бъдат подобрени нейните социални измерения. Мога, разбира се, да разисквам и други теми, е, зададените, например, от госпожа Енгериус и от господин Писларо. Председателят на Европейската комисия Юнкер говори на времето за архитектурата на вътрешния пазар и за това колко странно е да съществува Европейски банков орган, но да не съществува Европейски орган, свързан с една от ключовите, възловите свободи на вътрешния европейски пазар – това беше сигнал отново да бъде подложена на преглед архитектурата на вътрешния пазар. И мисля, че тук имам цял сноп от важни въпроси. Не съм в състояние да ви препоръчам една единствена инициатива. Важното е да интегрираме различните взаимно свързани въпроси. Не можем да разискваме темите, които са конкретно от компетентността на ЕОД, ако не говорим за мобилността на работната сила, за свободата на движение по-общо, защото свободното движение е едно от основните достоинства на Европейския съюз, така ми се струва. Та, е, настоявам на тази необходимост от интеграция на взаимно свързани въпроси. Аз е, често съм участвал в разисквания на тема обществено осигуряване. Често тогава се е казвало, е, това няма нищо общо с мобилността на работната сила. Това не е така. Вече не се гледа на процесите по този начин. Напротив, общественото осигуряване, социалното осигуряване има много голямо значение за това дали един човек ще се движи или не. Има още е една тема. Е, вие сте ме поканили тук е, във връзка с предложението за социалния стълб, но ще кажа, че има една много интересна инициатива в областта на данъчното облагане. И тя е свързана с презграничните вериги при производството на стоки и услуги. Данъчните органи все повече се отнасят към тези презгранични вериги като към едно единно цяло и смятам, че този подход може да бъде заимстван и в социалната сфера. До известна степен е, това е така при е, безопасните и, условни, и, и здравословни условия на труд. В е, Европейската директива за временната заетост се посочва, че органите по труда, там където работи работникът, са компетентни, независимо от това на коя държава членка той е гражданин. Мисля, че това вече се прави. Благодаря. Сега преминаваме е, към втория кръг въпроси ще имате само по една минута да зададете въпроса си. Отговорите е, ще бъдат дадени от кандидатите само за по две минути на всеки. Затова моля да проявите самодисциплина. Разполагам със списък на желаящи да се изкажат. Е, започвайки с госпожа Залевска от Екаре, след това господин Хон Ленас, Ана Сандър от ТНП, госпожа Трелуня, Монасио Патен и най-сетне господин Данилсън от социалистите и демократите. Забравих ли някого? Пропуснала ли съм някого? Явно не. Ана Залевска. Имате една, една минута и думата. Dla każdego z kandydatów pozwolę sobie zadać pytanie tylko jednemu, panu Becker. Имам въпрос към господин Бекер. Съгласна съм с него. Дуалната система е, е ключа към проблема. Защо? И ние в Польша имаме, започнахме да въвеждаме дуалната система. Имаме широко е, лентов интернет във всички училища, високоскоростен интернет. Това е много важно. Проблемът с дуалната система обаче е в това, че тя трябва да се представи е, в а, е, а, е, така привлекателна светлина, а, да се продаде. Имате ли представа как това може да стане? Може би Европа 2020 е добра а, идея, но то по-скоро за общо образование, не за професионалното. Та въпросът ми към вас е как ще анализираме съдържанието на неформалното образование от гледна точка на различните курсове, защото а, анализите не винаги са насочени към качеството. Как да оценяваме наистина а, този вид образование? Благодаря. Ленарс има думата. Благодаря на представителите, на, на е, експертите, кандидат-експертите. Е, приятно е, някои от тях познаваме, други са нови. Е, един въпрос към всички четири. Чух за това, че сте били представители от различни комисии, гласа на Европейския парламент да се чува, вие сте същоетно и клиент но ако четем регламента, там се казва независим експерт, назначен от Европейския съюз. Вие не сте наши представители, вие сте независими експерти. Така как смятате, че е, ще решите този, е, това така вградено напрежение между двете? И е, втор, зная, е, че вие сте, е, Гузин Бекер, вие сте свързан с е, Европейския орган по труда. Как оценявате е, ваши е, възможни резултати, в сравнение с вашите е, доклади за позицията? И накрая бърз въпрос към председателя и секретаря как е, ще е, протече процедурата във връзка с новата агенция, защото още от следващата седмица вече трябва да почнете да им представяте на, управителния, пред управителния съвет. Сега госпожа Сандер има думата. Благодаря, госпожо председател. Нямам въпрос. Това ще позволи да спестим и време от отговори. Ще направя един коментар. Изразявам радостта си да видя днес пред нашата комисия тези четирима експерти. Двама от тях по-конкретно познавам, защото сме се борили заедно. Аз бях докладчик е, за преразглеждането на регламента за СДФОП и е, заедно се борихме за това парламентът е, да има глас и този глас да може да бъде изразен. Той сега се изразява и в идните месеци ще се изразява чрез вас. Така че искам да ви окуража и да ви кажа, че имате свещена отговорност пред нас, тъй като сте първите експерти, които ще представляват Европейския парламент по теми от жизнено важно значение, които са ни много близки. Herzlichen Dank und jetzt ähm, Frau Trier-Lenoir. Благодаря сега госпожа Трие Ленуар. Благодаря, ще се изкажа на френски, за да ми е по-лесно и по-бързо да се изкажа. Господин Миксич, госпожо Фонтание, и двамата констатирате, е, че има много големи неравенства между европейските граждани. Господин Миксич, вие сте имали възможност да сравнявате грижите в източна и в западна Европа. А, госпожо Фонтания, вие сте работили в група за борба с бедността в нашия парламент и оттам проистичат вашите познания. Знаете, че продължителността на живота може да се различава с 8 години в зависимост от статуса на хората. Разликите в техните приходи и ниво на образование – е, липсата или наличието на работа, модалитетите на интеграцията, условията безопасни или здравословни, респективно небезопасни и нездравословни, е, също играят роля. Е, и действително имаме огромен брой смъртни случаи, причинени от онкологични заболявания. Въпросът ми е как преценявате ролята на съответните агенции за преодоляване на неравенствата по отношение на здравеопазването? Благодаря. Сям да Wort, bitte. Господин Патен. Yeah, Благодаря. Един въпрос към господин Бекер. Вие сте номиниран като експерт за борда на СДФОП, но от презентацията ви не ми стана ясно какъв е е, вашият е, опит. Знае, че сте работили е, в власа на пенсии, социално осигуряване, застаряващото поколение, но нещо не се казва. Не чувам за професионално образование нищо а, във вашия опит не говори а, не, така, не, не в областта на предизвикателствата, в областта на а, уязвимите а, квалификациите на хората. Е, питам се, е, знаете ли колко хора напускат училище без, никакви, е, без никаква квалификация? Не знае колко чираци имате и че, така, постове за чирекуване във вашата страна. И предвид, предвид вашия, липсата ви на опит във вашата област, вие ще бъдете вид чирак в тази област. Честно ли, така с открито сърце ли ще поемате този пост? Благодаря. Това е последния въпрос от е, този списък е, от е, името на социалисти и демократи. Благодаря, благодаря на всички за презентациите. Въпросът ми е към Ян е, Кермерс. Е, регламента на ЕОТ, е, според регламента на е, ЕОТ, профсъюзите могат да предлагат, да сезират е, съответния орган с отделни случаи. Как смятате да решавате конкретни въпроси? Ако синдикат докладва, че е, дадена компания е, не изплаща пълните надници, нарушава международно правни норми и така нататък, това е растящ проблем с трансгранично измерение. Например, един е, шведски орган направи инспекции на строителни обекти и от е, тях 4 от 10 трябваше да въведат подобрения, а 25% трябваше да бъдат закрити. Какво смятате, е, да се, че трябва да се направи в това отношение? С това приключваме този рунд въпроси. Сега минаваме към отговорите. Всеки кандидат има по две минути. Ще започнем с господин Бекер. Имате думата. Благодаря най-сърдечно на госпожа Залевска. Е, ще отговоря следното. Въпросът е, за признаването на е, завършилите дуално образование – все още не е, дори в тези държави, които го има, все още не е, е, е, достигнало нивото, което, желаното ниво, става дума за Германия и Австрия. И в цяла Европа трябва да работим за това да тези, които не са в академичните, не следват университетско образование, да получат такава квалификация, която да ги направи годни за пазар на труда. Фактора заетост е свързан с това как оценяваме квалификацията дали това е път към придобиване на работно място, получаване на работно място или е просто някаква така перо в шапката. Мисля, че е, въпросът към Жером Ленърс. Независимите експерти е, винаги е също напрежение между е, местоработата и там място, където са командировани. Мисля, че след като нямаме опит, опит това отношение, трябва да, е, да оставим открита вратата, да правим съответните оценки, да наблюдаваме отблизо развоя на нещата и същевременно да, е, да следим действията на изпълнителните ние е, състав на работодателите. Въпросът как сега това, което е, най-много ме привлече към СДФОП е, е това, че пазар на труда е отново, попада отново в ръцете на една агенция или на експерти, които, е, имат, които са професионалисти. Така че моят професионализъм ще ползва и ЦДФОП, и а, е, вас. Е, въпросът ви за рака. Аз не съм специалист по него, но мисля, че това е един европейски проект. Един голям европейски проект, който ще е се по-търсен. Отново имаме един е, важен, важен е, важен европейски проект, който има за цел да е, намали заболеваемостта от рак в е, бъдеще. Сега, моите квалификации, да, не съм е, учил е, в тази, е, не съм, е, не съм е, следвал конкретно е, тази, е, тематика, но аз съм имал, имам съответно опит в професионалните училища, наблюдавал съм, бил, бил съм служител, който е, е бил и предприемач и е шеф на, на, на хора, е, така че в парламента също в е, съм натрупал огромен опит в това отношение, като например мрежата на как е създадена мрежа на европейски е, професионални е, училища е, и мисля, че това е, е достатъчно е, квалификация. Е, мисля, че разбира се, това трябва да е в центъра на нашето внимание и да се следи за това как се изпълняваме задълженията. Благодаря, господин Бекер. Сега госпожа Фонтания има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка тъй като колегата Бекер говори на повечето въпроси, които бяха към всички ни господин Ледърт, бивш колега и мой приятел. Как можем да бъдем независими в същото време представители на агенция, която се контролира от парламента. Аз мисля, че трябва да бъдем обективни, да изслушаме всички страни, да не бъдем пристрастни. Мисля, че трябва да бъдем независими от всички групи и от всичко и да се опитаме да координираме между парламента и неговите различни комисии и работата на агенцията. Относно въпроса на госпожа Нюар, вие говорихте за бедността и за неравенствата. Ако се види, че трябва да бъдат внесени някакви фундаментални изменения, при услугите и политиките за в бъдеще е необходимо е да се стимулират научните изследвания, да се улеснява обменът, за да може да се даде възможност на парламента да законодателства в името на борбата с този тип неравенство, неравенството в здравната сфера. И както и вие казахте, трябва да може е, да се възлага конкретна проучвателна работа, конкретни научни изследвания да бъдат възлагани, нещо, което е много важно и за членовете на тази комисия. Защото, както казах е, в своето изказване, е, много се говори на теория, но сме слаби в практиката, а практическият поглед ще дойде точно от агенциите. Um, Господин Миксич. Първо, съвсем накратко на господин Ленър ще отговаря. Мисля, че е, този етикет независими експерти, назначени от Европейския парламент, допринася към богатия избор на агенциите. Говоря за Агенцията по безопасност на труда специалност. Там, където се липсва познание в Европейския съюз за какво да направим за развитието, има групи, цели групи от обществото, които техният глас не е отразен. А в Европейската агенция са отразени националните правителства, работодателите и работниците. Но същевременно има групи а, в европейското общество, които са недостатъчно представени. И именно вие имате пряка връзка с всички граждани. Именно вие и чрез вашето присъствие на срещите на управителния съвет, вие ще можете да представите тези групи от хора, които не са достатъчно представени. Така че а, този етикет независими експерти ни додава а, известна свобода на избора. А, е, това, разбира се, включва и определена етика. Аз винаги ще ви кажа а, е, истината, дори тя да не ви харесва. И по въпроса за неравенствата. Госпожо, това е, е толкова обширна тема. Е, разликите в Европейския съюз и между държавите членки точно по тази тема са толкова големи. Но освен това, когато говорим за безопасни условия на труда, е, чухме последните резултати от проучването на ОША, на, нашата, на агенцията. Вижда се къде точно са тези неравенства – и надяваме се това да бъде важна част от работата на тази Европейска агенция за в бъдеще. Ако трябва да бъде максимално честен и ако трябва да излезем от формалния контекст, за мен лично това е много важен въпрос. И мисля, че всички, които присъстваме тук, ще вземем при сърце тази тема. Много ви благодаря. И за да приключим, господин Кремърс, давам ви думата. Е, и слушах вашите въпроси. Искам да отговоря на два-три от тях. Първо за отчитането. В началото на моята презентация аз споменах, че Европейския орган по труда е част от необходимата структура, и архитектурата на вътрешния пазар в Европа. В дискусите с Европейската комисия споменах и това. Този орган ако беше създаден в края на 80-те, началото на 90-те, много от структурите нямаше да съществуват, защото те ще да бъдат интегрирани вътре в този орган различните комисии, които се занимават с командировъчна на работниците и други такива, щяха да бъдат интегрирани. Е, така че в този а, първоначален период има доста работа, а, която трябва да бъде свършена. Господин Ленард, а, за да продължим разговора, който водим вече около една година за това, по какъв начин а, това се отнася към работата на парламента. Мисля, че споменах това а, още в началото на а, моята презентация. Необходимо е по-сериозно сътрудничество, независимо дали е по обмен на практика, на информация и така нататък. И второ, и по-важно, за пръв път отбелязваме, че тези дисциплини трябва да бъдат разгледани по интегриран и хоризонтален начин. До сега винаги сме работили на парче. И за това е важно, че Европейския орган по труда в момента съществува и а, от тук нататък с тези въпроси трябва да се занимаем доста по, по-интегрирано и да се отнесем към тях по-сериозно. През годините съм се занимавал с различни въпроси, например с, с транснационалното сътрудничество между различните компетентни органи например, инспекции по труда, които имат някои правомощи, парламентарни организации в някои страни има такива. Те, се заним... Те имат определени правомощия и се занимават с въпросите по съответствие. Работил съм с всички тях, също по оценка на риска. Мисля, че имам познания, които са значителни. И накрая, механизмите за сигнализиране. Ако разгледате първото предложение на комисията, там беше доста странно а, фу, а, структурирано, защото там се отнасяше до а, а, сигналите трябваше да се отправят до агенциите за защита на потребителите. Ние не бяхме в първоначалното предложение на комисията. Господин Даниес, Европейския орган по труда трябва да си изработи процедура, за различните случаи съществува определена експертиза на национално ниво, която идва от действащите органи. Защото когато има някакъв случай на национално ниво, не можем да го пратим при Европейския орган по труда. Трябва да има някаква процедура процес на разследване и а, да има административна процедура за това. И, и има съществу, съществуват сериозни бариери при, пред намирането на информация, това а, а, се появяват и трансгранични случаи. И това, предстои да се работи и по това. Благодаря ви. Herzlichen Dank an Herrn Kremers. Herzlichen Dank. Благодаря на е, експер... кандидат-експертите. Благодаря за въпросите и, и съответно за отговорите. Сега продължаваме е, ни предстои да гласуваме. Естествено, няма да гласуваме ваше присъствие. Ще трябва да се разделим с вас. Е, ще направим една кратка почивка и след това ще пристъпим към гласуването. Ще ви помоля в рамките на 5 минути да се реорганизирате и след това ще гласуваме. Имайте предвид, че преводачите са на разположение до 17.30. Проблемът е, че ми при мен не, е, нямам със себе си картата и ще трябва да се настрои моят е, е, апарат за гласуване, което ще отнеме няколко минути. Говори се извън микрофон. Ще направим всичко по силите ни. Ще се постараем. Yes. Meine Damen, meine Herren, Ladies and Gentlemen. Госпожи и господа, пете минути изтекоха. Изтекоха много бързо, знае. I would like to continue with the votes. Искам сега да продължим с гласуването. И гласуването ще е тайно. С извинение трябва да кажа на гостите ни да напуснат залата, защото гласуването ще е тайно.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 Wir beginnen mit der geheimen Wahl. Ich hoffe, alle Kandidatinnen haben den Raum verlassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Почваме с е, тайното гласуване. Вече кандидатите ни са напуснали за. Всъщност, е, много важно е да е, напуснат залата кандидатите, иначе не можем да започнем гласуването. Мисля, че вече ги няма в залата, така че можем да започнем с гласуването. Започваме с тайното гласуване на господин Бекер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 Госпожа Вероника Лопе Фонтани е, е избрана. Приема се избора и приключваме. Сега да гласуваме за господин Миксич от, за Ел ОША. Гласувайте, моля. Alle haben ihre Stimme abgegeben. Die Wahl ist geschlossen. Край на гласуването. Господин Миксич е избран експерта Камело Оша. Последният е, кандидат господин Кремер за ЕОТ. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Господин Кремерс също е избран. You left the room. Yeah. Говори се извън микрофон. So. Na. So, über. Така, преминаваме към шеста точка. Процедурата по бюджета. Моля ви, призовах всички. Кандидатите напуснаха залата. Трябва да преминем към гласуването. Времето ни притиска. И сега минаваме към гласуване. Изменение 1653. така. Електронно гласувайте, моля. Изменение 5653. Глас... Край на гласуването. Продължаваме. Изменение 500... 5654. Гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, е, следващите пет гласувайте по 56-56, извинение 56-56. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Продължаваме. 56-60. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега продължаваме с изменение 5662. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Изменение 5663. Гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратявам гласуването. Изменение 5667. Е Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 5, изменение 5668. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5678. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5693. Гласу... Край на гласуването. Приема се. Извинение 5687. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 5689. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 5689. Гласувах ли всички? Гласува. Край на гласуването. Всъщност това беше 5691. Приключихме. И така, последната точка от дневния ни ред е следващите заседание на 14 октомври на 10 и на 5 ноември. С това закривам заседанието.